копие на индекса от вебсайта на DG Sanko. Сега, трябва да приемем дневния ред. Има ли забележки? Няма. Благодаря. Нямаме протоколи. Нямам съобщения. за това преминаваме към първа точка от дневния ред. Искам да ви напомня за предисторията на това толкова важно проучване за функционирането на единния пазар. То е продължение на прегледа на вътрешния пазар, извършен от нашата комисия. Нашите членове смятат, че е необходимо да се даде количествен израз на притесненията на гражданите за достъпа до вътрешния пазар, а също така и малко по-общи съображения за политиката. Унези от вас, които са били членове в предишния мандат помня доклада на Анна Хед, Дейвид Мейер, който е присъствал на всички тези заседания, заедно и с мен и някои други, е много добре дошъл. Много се радвам да, много ще се радвам да чуем четвъртият вариант. Благодаря, господин председател, за тази възможност да представя индекса. Има копия от индекса. Той е преведен на всички официални езици и може да бъде намерен на нашия вебсайт. И така, нека да видим първия слайд. Само ще ви напомня необходимостта от наблюдението на пазара от гледна точка на потребителите, както от економическа гледна точка, така от гледна точка на гражданите. Да не забравим, че на гражданите, на потребителите се падат 56% от БВП. Това е много важна част от економиката, която зависи от взимането на правилни решения от страна на потребителите. Потребителите, които разполагат с необходимите инструменти и умения да разберат все по-сложните възможности, които им се предлагат, ще бъдат полезни за доставчиците. Всъщност модела, към който се стремим, са производители, които са отворени към новаторството, които са ефективни ако потребителите не могат да изиграят тази своя роля, пазарите започват да страдат. Затова тук съм взел един цитат от един неодавнашен лауреат на Нобелова награда. И там се казва, че ако на потребителите им е трудно и ако разходите за търсене стават твърде големи, пазарът започва да прилича на монопол. Това въжи за цените и избора. Ето защо е необходимо да се дава възможност на потребителите да намерят най-доброто качество, най-голямото разнообразие на най-добрата цена. Това е задължително за постигането на целите на вътрешния пазар. Също така знаем, че потребителите, които са информирани, могат да играят важна роля за новаторството, а това е, е много важно за растежа на нашата економика. Най-добрите фирми са онези, които отразяват обратната връзка от потребителите, за да разработят нови продукти и услуги. Знаем, че в момент, в който доверието на потребителите не е толкова силно в държавите членки, потребителите ще започнат да потребяват повече, ако знаят, че законите за защита на потребителите се прилагат добре. Ето защо смятаме, че грижата за потребителите трябва да бъде в центъра на единния пазар, не само за растежа и конкурентоспособността, но и в интерес на самите потребители. Ако има твърде много информация ако има нелоялни и подвеждащи търговски практики, загубите за потребителите се засилват. За първ път ги измерихме. Тези загуби възлизат на 0,3% от БВП. Това е загуба за потребителите. Ние представяме два индекса годишно с различни цели. Есения, който ще ви представя днес, обръща внимание на пазарите. И задава въпроса, кои пазари отговарят на очакванията на потребителите. Пролетният индекс обръща внимание на два различни аспекта на единния пазар. Първо, трансграничната електронна а, търговия в рамките на цифровата програма. И второ, националните а, условия. Защото състоянието на вътрешния пазар зависи от това дали националните органи а, изпълняват задълженията си за информиране. Ако не ги изпълняват, а, вътрешния пазар страда. И така индексът, който е представен на вашето внимание днес, беше публикуван през октомври. За първи път сме класирали 50-те най-важни потребителски пазари от гледна точка на разходи на домакинствата. На тях се падат 60% от а, бюджета на потребителите в 27 държави членки беше проведено уникално проучване. Не се обърнахме към потребителите с въпрос за това каква е общата им представа за пазара. По-скоро се обърнахме към потребителите, които са закупили нещо от тези пазари. След това ги е, попитах, зададахме важни въпроси за функционирането на пазара. Попитахме ги дали им е лесно да сравнят предложенията, пазарите и фирмите. И така да се върна на цитата, ако сравнението е трудно, пазарът започва да се превръща в монополистичен. Попитахме ги дали има доверие в фирмите. В пазарите, в които няма доверие на фирмите, способността на новите фирми да влизат на пазара ще бъде затруднена и потребителите чисто и просто няма да купуват стоки на този пазар. Разгледахме също така оплакванията и проблемите. За за пазарите на услугите обърнахме внимание на смяна на доставчика. Тогава, когато потребителят може да направи такава смяна, очевидно пазарът е в добро състояние. Също така обърнахме внимание на цените във вътрешния пазар, за да видим докъде доколко цените са различни и в резултат на това ние проведахме две е, задълбочени проучвания, пазара за интернет услуги и пазара на местни продукти. Това е двустепеното проучване. Индексът е, посочва къде са проблемите за економиката единния пазар и след това детайлните проучвания навлизат в дълбочина, за да видят защо пазарите не отговарят на очакванията на потребителите. И на тази основа правим обобщения и заключения и препоръки. В центъра на индекса са тези класации, които са съставени възоснова на проучванията. Очевидно е, че има проблеми свързани с услугите и особено услугите от общ интерес. Там са услугите на финансовите услуги, телекомуникационните пазари, транспортните пазари. Това са групите, които се намират в долната, дъното на скалата. Това са очевидно областите, в които според потребителите има проблем. Може би по отношение на стоките няма чак толкова сериозен проблем. Сега е един слайд, на който можете да обърнете повече внимание, когато имате повече време. Той показва различията в областта на цените. От, от слайда става ясно, че на вътрешния пазар има сериозни ценови различия това може да е обосновано, тъй като на определен, в определен пазар има по-низки цени за труд. И така, ние се опитваме да видим дали има различия, но дали и това съответства на различията в доходите. В, дол, в долната дясна част има услуги, в които ценовите различия са много големи, а тези различия не са свързани с различия в економическите условия. И така, разбираме, че в страните с най-висок жизнен стандарт цените са по-високи, отколкото цените в страните с нисък стандарт, а, нисък жизнен стандарт. А, има обаче случаи, в които няма такава връзка. Това показва, че на вътрешния пазар има проблеми с интеграцията или пък фрагментацията. Както казах, ние предприехме две пазарни проучвания, свързани с интернет доставките и пазара на месо. Ние а, имаме желание да използваме индекса на национално число. Показах ви индекс на европейско ниво. Там ще видите същия индекс за всяка държава членка. Всичките ни данни имат за цел да бъдат полезни и на национално, и на европейско ниво. Можете да потърсите информацията за вашата държава членка и да видите в, за кои области потребителите казват, че качеството е ниско. И така ние призоваваме държавите членки да използват тези данни, за да оформят своите приоритети на национално ниво. Също така разговаряхме с някои от секторите, които не се представиха много добре, за да видим как, какво могат да направят, за да подобрят резултатите си. Също така се опитваме да усъвършенстваме данните, които събираме първо по отношение на оплакванията на потребителите. Вече се забелязва напредък по отношение на една единствена база данни, в която има статистически данни за всяко оплакване в Съюза. Така че да можем да разберем много детайлно къде са проблемите за потребителите. Накрая за цените. Все още сме далеч от пълно разбиране на економиката от гледна точка на цените, но работим в тясно взаимодействие с Евростат и националните статистически институти. И последно, както казах, е, работим на два етапа. Най-напред един по-общ индекс и след това един по-детайлен, за да видим къде са проблемите. Е, индекса за пазара на месо е в процес на подготовка. Също така предвиждаме е, проучвания за банкови такси. Има сериозни различия, се оказва, дори между страни като Франция и Белгия и тази а, дейност сега се разширява. Водим диалог с а, банковия сектор, за да се подобри прозрачността на банковите такси и да се преодолеят проблемите, на които се натъкнахме. Най-зле функциониращите пазари са свързани с инвестициите. Това са пазарите, на които потребителите им е най-трудно да направят избори, където изпитват най-сериозни проблеми. Наскоро проведахме проучване, за да разберем по-добре как потребителите взимат решение. Публикувахме тази информация през ноември и очертахме някои много важни констатации за това как да се подобри информацията и структурата на информацията която се предоставя на потребителите, за да могат те да взимат по-добри инвестиционни решения. По-малко от 2% от инвеститорите могат да взимат оптимално инвестиционно решение, което съответства на желанията им. Така че има проблем на този пазар. Хубавото е, че това проучване се използва за разработването на новата инициатива за инвестиционните продукти, така че ще се използва поведенческо измерване, така че потребителите да могат да взимат решения, които са в техен интерес. Последните две проучвания са за електроенергията, публикувана през ноември 2010 година там показваме, че ако потребителите сменят доставчика, могат да спестят 100 евро. Тоест, 13, е, тоест потребителите плащат 13 милиарда евро повече. Чисто и просто, защото пазарите са объркани, е трудно е да се правят сравнения. Затова ние отправихме практически препоръки с е, подкрепата на Енергийния съвет. Целта е потребителите да могат по-лесно да правят своя избор и на последно място ние се опитваме да разберем защо електронната търговия все още не се е развива толкова в Европейски съюз, както в някои държави членки, както в Съединените щати. Откъде идва неохотата на потребителите? И работим по проучване, което ще излезе по-късно тази година и се надявам, това проучване да ни представи по-ясно проблемите в електронната търговия. Мисля, че заслужавате аплодисменти. Не само на Дейвид, трябва да отдадем дължимото, но и на целия екип, който работи по тази тема. Нямаме доста от детайлите, въпреки че пред вас има копие. Бяха поставени някои въпроси, свързани с широколентовия достъп и е свързан с работата, която вършим в тази област, в нашата комисия. Сега всеки колега, който би искал да зададе въпроси, да направи коментар, има възможност да го направи. Господин Рошфор, след това госпожа Стайдер. Благодаря, господин председател. Получените аплодисменти говорят за нашия интерес. Смятам, че има неоспоримо подобрение в сравнение с предишния документ и предишните проучвания. Мисля обаче, че това трябва да се каже ясно. Бих искал обаче да посоча, че трябва заедно с съвършенстването на документацията да има малко повече диалог по този документ. Този комисията трябва да положи усилия да популяризира този документ, за да може той да стигне до потребителите. Тъй като става дума за това потребителят да разбере за какво става дума, каква е целта, да има достъп до информацията. Това е задължително и за да могат предприятия да работят в областта на новаторството. Като економист и искам да кажа нещо за економическа теория, която ни беше напомнена. Ние трябва да се борим срещу монополната позиция, която е лоша за потребители, но заедно с това трябва да защитаваме възможността на предприятията да реализират печалба, да реализират добавена стойност. И това е свързано с иновацията. Чрез новаторство предприятията компенсират това, което губят от конкуренцията. Мисля, че тук имаме, имаме един списък с оплаквания, свързани с неразбиране. Също така сравнимостта на офертите и предложенията. Много интересно. Аз съм съм готов да работя с моята страна, ако някога има трудности. Таблицата в анекса за цените. Има страни, които не предоставят данни, има цели а, бели полета. Няма да цитирам за страните, за които няма данни, но ще цитирам една от тях, тъй като става дума за Франция. А, не ми, неприятно ми е, че има данни че няма данни за Франция. Не знам и бих искал да знам защо. Няма да цитирам а, други страни от приятелски чувства към колегите си, но Франция не е единствената. Много дипломатично беше от а, твоя страна. Надявам се да можеш да повлияеш на решението на френското правителство по този въпрос. Госпожа Стайлер, благодаря, благодаря и на комисията за отличното представене. Искам да задам въпрос в връзка с това, което казахте за нуждата за, от сътрудничество. Искам да поставя въпроса за бюджетните средства поради кризата. Дали това създава проблем? Освен това, бих искала да запитам дали ще направите тази презентация пред комисията по економическите въпроси, защото говорихте за финансови продукти, за ПРИПС и това са все въпроси, свързани с работата на комисията по економическите и парични въпроси. Председателята, да, има доста от колегите, които участват и в работата на комисията по економическите въпроси, така че това представлява интереси за тях има ли други въпроси? Не. Тогава давам думата на Дейвид Мей. Благодаря. Господин Рошфорд, аз съм съгласен, че все още не сме направили достатъчно, за да популяризираме нашата работа. Правим всичко по силите ние за контакти с журналисти, с потребителски организации, но предстои да се свърши много повече работа, за да бъдат представени фактите. Ние ще разчитаме на вашето посредничество, на вашата подкрепа в това отношение. Има положителни неща, които трябва да представим и би трябвало да го направим. Що се отнася до липсващите данни за цените, данните бяха събрани от всички статистически органи, но някои от тях решиха, че не трябва да се публикуват тези данни. Така че, ако можете да се намесите в това отношение, да разговаряте с вашата статистическа служба от вашата страна, това ще бъде полезно. Относно съкръщаването на бюджетите в държавите членки, повечето от датите, които представихте тук, използват средства от бюджета на Европейския съюз. Така че ако има някакъв риск за бъдещата ни работа, те ще проистичат по-скоро от дебата, свързан с общностния бюджет. Относно индекса, който трябва да бъде публикуван през пролетта, съвсем скоро, държавите членки бяха много отзивчиви, предоставиха ни информация за правоприлагането. Те ни казаха колко инспектори имат, какъв е бюджета, който са заделили за проверки, колко инспекции са реализирали. И мисля, че Събраните данни са доста добри. Ще видим дали това ще представлява проблем за следващата година. Но най-важно е, чрез тези данни трябва да можем да кажем дали националните бюджети са така съкратени, че се поставя под риск целостта на вътрешния пазар. Ако администрацията не извършва достатъчно инспекции, може да възникне риск продукти, произведени в тази страна, да навлезат в, на пазара на другите страни, да не бъдат достатъчно безопасни. Така че трябва да не се допусне съкръщаване там, където може да има отрицателен ефект върху вътрешния пазар. Дали ще представяме този индекс в други комисии, за сега не сме го обмисляли. Може би е добре не само по а, въпросите на в правомощията на Комисията по економическите въпроси, но може би да го представим също пред Комисията по транспорта и някои други във всички проблемни области за потребителите. Председателят бих искал да разполагаме с малко повече време, но въпреки това вие очертахте някои от важните източници на информация. Господин Рошфор, по въпроса за далеко съобщенията. Нашата комисия отговаряше за универсалната услуга в този сектор, съпоставимостта на цените, също съобщаване на ограничения в услугите и прочие. И в тази връзка работата, която се извършва тук, е много важна. Това е важно и за новите органи, които ще извършват контрол върху далеко съобщенията, да могат да се ползват от вашите проучвания и да отчитат нуждата от защита на потребителите, за която настоява нашата комисия. Ние ще работим в тази посока, що се отнася до нашата комисия. Надявам се, че ще дойдете отново и за доклада през октомври. Друг доклад предстои през март. Така че ние ще се опитаме да ви осигурим време, дори то да е кратко, за да представите данните, защото те представляват доста интереса. Може би колегите ще дадат някои идеи как да се популяризира доклада, как да се използва този индекс. Мисля, че така хвърляме мост към следващото разискване по доклад по собствена инициатива, докладчик по който е колегата Силвана Рапти. Това е първият доклад, който тя изготвя за нашата комисия и е в отговор на консултациите, които провежда Европейската комисия за универсалната услуга, като втората част на Директивата за универсалните услуги и правата на ползвателите, както и тяхното финансиране. Всичко това са аспекти, които не бяха засегнати от предишните пакети по далеко съобщенията. Сега се провеждат консултации, затова ние решихме, че би било подходящо да извършим политическата работа, която е необходима, Доклада на госпожа Рапти е насочен именно към даването на принос в този дебат. За това ще дам думата на Силвана Рапти да ни запознае с това как ще процедира. След това госпожа Тюн, госпожа Парванова, господин Камфернето, госпожа Руле, може би която е неуморима, тя ще го замести. Аз съм, това са все докладчици в сянка. Аз ще поема функциите на госпожа Салвини като докладчик в сянка. господина Абелмонти тук ли е? Много добър приятел на генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите както и от Генерална дирекция информационно общество. Радваме се, че сте наши гости. Но най-напред давам думата на госпожа Рапти. Благодаря, господин председател. Наистина, Както вече упоменахте, това е моят първи доклад за тази комисия. Радвам се, че тази тема беше сложена в дневния ред, тъй като тя е много важна. Аз мисля, че мога да изразя загрижеността на всички граждани на Европейския съюз и когато направихме първото изследване, установихме, че сериозната економическа криза, в която бяхме, изисква още по-силно да защитим правата на потребителите. Ще ви предложа основните идеи в доклада. Разбира се, това е доклада, който а, се концентрира върху темата универсално услуга и номер за спешни повиквания 112. А ако искате да използвате този номер за спешни повиквания, трябва да имате техническото средство, за да направите такъв а, телефонен а, разговор. Ето защо аз разделям доклада на две части, първата част от които е универсалната услуга. това, което можем да считаме за абсолютно нормално, може да се окаже, че най... не е най-доброто а за потребителя. А на... ние в тази зала и в тази комисия искаме да предоставим всички възможности на потребителя да получи най-доброто и освен това економически най-изгодното в економическата криза. Разбира се, целта е да не стоварваме върху плещите на потребителя услуги, които не са му необходими. При настоящата система всеки потребител трябва да бъде снабден с всички необходими средства, с които да може да поддържа комуникация, а именно това е фиксираната телефонна мрежа, през която може да се получи и достъп до интернет. Освен това е необходимо да се осигурят обществе, възможности за обществени телефонни услуги. Аз е, искам да помоля преводачите да ме за извинение. Ще се постарая да бъде по, по-бавна. Комисията трябва да разгледа приложното поле на директивата на всеки три години. Защо? Защото трябва да се отчитат техническите промени и също така трябва да се държи сметка и за потребностите на пазара директивата за обществените услуги, разгледана през 2009 година, предвижда защита на най-уязвимите е, части от населението, предвижда календар с е, срокове е, и предвижда влизане в сила 2011 година и тази инициатива означава, че ние няма да разполагаме с данни. Ако ни, дали тази директива е била приложена добре, какви са проблемите, с които сме се натъкнали. И един от проблемите, които стоят пред нас е дали универсалните услуги се предоставят правилно в, в съответствие с предвидената технология трябва да знаем дали е необходимо да изискваме универсалната услуга да се предоставя чрез високоскоростен интернет. С една дума, дали ще се занимаем с тази а, зона. Директивата ни предоставя различни инструменти, за да, осъществ... да направим оценка. Поставят се два въпроса. На първо място, по какъв начин едно малцинство от населението ще се окаже а, изолирано, тъй като не може, не е в състояние да, тъй като няма онези възможности, с които разполага мнозинството. Освен това, дали ако тези услуги се възстановят, дали това води до предимства за потребителите. Това не е свързано с, цифровият, с цифровата програма, Тя може да бъде източник за нова динамика на европейската економика, но Европейската комисия ни казва днес, че независимо от разрастващите се зони, те ще бъдат ще се осигури връзка само на една четвърт от населението. Тези връзки ни казват, е, че струват скъпо. Те се те се използват е, само от една четвърт от населението. Е, и това е въпрос, по който трябва да се замисли и необходими са инвестиции от 280 милиона, за да могат високоскоростните връзки да бъдат осигурени за цялото население. Високоскоростният интернет е първата ключова дума. Втората ключова дума е финансиране, тъй като разходите са сериозни. Необходимо ли е да се правят толкова големи инвестиции, да се осигури универсална услуга? Като отчитаме уязвимото население, което може да бъде обслужено. Дали универсалната услуга трябва да се възприема за една от причините, поради които трябва да преминем към широколенто високоскоростен интернет. Ние говорим за различни приложения и не знаем дали всички домакинства имат желание да използват широколентов интернет. не можем да кажем в, до каква степен става дума за тези 270 милиона, дали тази инвестиция е, е оправдана от гледна точка на пазара или пък е една допълнителна, една несъразмерна допълнителна тежест за гражданите онова, което е много необходимо, дори задължително, е да се направи оценка на въздействието. Струва ми се, доколкото разбирам, прави се такова проучване. Резултатите му са много важни. До пролета 2010 година комисията не беше започнала консултации в държавите членки бяха предприяти различни форми на диалог с частни обществени организации. Общи, възникнаха общи елементи. Това, което всички а, субекти изтъкнаха, а, беше до каква степен широколентовият интернет е задължителен, но и доколко има търговска ценност. Дали инвестициите в широколентов интернет ще бъдат рентабилни? И накрая аз бих искала да кажа, че номерът 112 е институция стадена през 1991 година и утре ние ще отбележим годишнина. Сега, дали трябва да празнуваме или не? В моята страна, Гърция, като изляза на улицата и попитам за телефонен номер. Ми казват, вие ще и попитам дали гражданите са запознати с този номер, се оказва, че не го познават. Ето защо първата ни цел е да популяризираме този немер, този номер. Необходимо е, това е необходимо, за да могат всички граждани да го използват. Но може би не съществува инфраструктурата, мрежата. Мисля, че не разполагаме с инфраструктурата. И така, но възникват нови въпроси, по които трябва да мислим. Тези въпроси стоят пред цялото европейско семейство, но и пред отделните държави членки. Те на, на тях им предстои сериозна работа във връзка с, 112, с номер 112 трябва да водят диалог с организациите за гражданска защита, например. Хората, които звънят на 112, могат да се свържат с този телефон в една страна. Но е възможно да се окаже, че няма връзка с защи, с организациите за гражданска защита. Да речем, в къщи има пожар, обаждам се на 112 за, за противопожарната команда, само, че няма, това е, няма да бъде полезно. Трябва да се включат и организациите за гражданска защита за да могат гражданите да получат защита не само когато са вкъщи, но и когато са в друга държава членка, когато са в планината, изпаднат в паника. И още един път трябва да чукнем на дърво, ако даден човек има сериозни здравни проблеми и е необходимо да дойде ли е спешно или нека. Възниква и друг проблем и това е езиковия. Е, при 27 държави членки е, знаем, е, че всички ние гледаме на езика като на важен израз на националното самознание. Аз, която говоря на гръцки, ако съм в Дания, да речем, и се обадя на 112, мога ли да говоря на гръцки или пък задължително трябва да използвам английски, френски или немски? Предвиждаме ли преводачески услуги за номер 112? в Брюксел, може би в Брюксел трябва да се създаде такъв един център, може би трябва да има един център, така че да се осигурява превод на всички 23 езика и всички и всички служби да, да бъдат обслужени по този начин ако във всички 27 държави членки има услуга, която работи от 6 часа нататък, ще има 120 работни, 120-150 работни места. Това е чудесно. Само, че живеем в период на криза. Да, да, приключвам, господин председател. Трябва обаче да помислим и по тези въпроси. В заключение, Искам да кажа няколко думи и за това, че информацията е изключително важна. Необходими са различни идеи. Готова съм да изслушам всички колеги и да съобразя с тяхното мнение. Да започнем с училището. Ние започваме от системата на образованието. Всички тези а, идеи очевидно трябва да бъдат популяризирани сред а, децата, които са бъдещи граждани. Освен това, сред а, туристите, организациите за гражданска защита и администрацията. В заключение, казвам, че по отношение на високоскоростните връзки, те могат да обслужват универсалните услуги и е, номер 112, който може да стане инструмент за развитие за всички страни, при положение, че постигнем баланс между разходите и ползата. Приключвам, господин председател. С, с голям интерес ще изслушам колегите и докладчика в сянка. Всъщност това не е доклад по инициатива на Силвана Рапти, това е а, доклад по инициатива на Европейския парламент, на а, Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите. Благодаря на а, председателя за неговата снисходителност. Да, благодаря за толкова изчерпателната и задълбочена работа, която сте свършили и този прекрасен начин, по който много детайлно я представихте. Малко сме попритиснати с времето, така че искам да помоля докладчиците в сянка, от, един от които съм и аз, да бъдем кратки. Благодаря на всички, благодаря госпожо Рапти. Ще се опитам да реагирам на две от нещата. Първо по номера, е, спешният номер 112. Евробарометърът задава въпроси на европейските граждани и а, само 25% от всички казват, че знаят, че има такъв общ номер за спешни повиквания, а той съществува от началото на 90-те години. 61% в Чешката република знаят, а в Италия само 4%. Ето в този обхват се променят нещата. Да, наистина, съгласна съм по именно тази а, ваша реплика, че трябва да информираме и то много задълбочено гражданите на Европейския съюз. Казахте, че държавите членки имат много важна роля която трябва да изиграят. Но и ние, като членове на Европейския парламент, имаме своята уникална функция, защото утре ще отбележим деня на телефонен номер 112 а, но това, тази информация е въпрос на живот и смърт за гражданите на Европейския съюз. Информацията трябва да присъства там. В някои държави членки, когато човек пътува, вижда колко а, ясно и добре е поставена информацията за номер 112, докато в някои други държави членки почти няма или не се вижда. Второто, което искам да подчертая, е свързано с определението на универсалната услуга. В директивата за универсалната услуга от 2002 година присъства определението на универсална услуга, но аз мисля, че ние трябва да използваме всяка възможност една от които е и създаването на този проекто доклад, за да бъде актуализирано всичко в съответствие с нуждите и очакванията на нашите граждани. Особено се отнася до днешния ден, когато технологията и иновациите се, разкриват, се развиват изключително бързо. Да, също така съм съгласна с вас и за широк. Лентовият интернет и това достъпа до нея трябва да бъде включен в универсалната услуга като дефиниция. Трябва да се конкретизира и нивото на качеството, което да могат да получават всички крайни потребители и да имат достъп до тази услуга на цена, която могат да си позволят, за да не бъде изкривена по някакъв начин конкуренцията. Мисля, че всички ние сме съгласни, че такова едно нещо е изключително подходящо сега за този момент, в който се опитваме да излезем от кризата и а, високоскоростния интернет, широко лентовият лент интернет и достъпа до него е изключително важно за повишаване на конкурентоспособността. А, господин председател, искате аз да съм кратка? Да, тогава ще спра тук. Не, не, не, не, нямах това предвид, казва председателя, но това е ваше решение. Да. Да, виждам тук, че се раздават шоколадови бомбони, продължава председателя, така че се надявам скоро да стигнат и до мен. И, и все пак, благодаря много. Съгласен съм с някои от нещата. Госпожа Парванова, има думата. Благодаря, господин председател. Не знае какво ни кара да говорим толкова дълго, може би, защото е следовет. Но представете се, ако това беше законодателен текст по спорен въпрос, като правата на пациентите, предполагам, че щяхме да заспим. Нека сега малко да се отпуснем. Що се отнася до техническото приложение на 112, нещата са успешни за сега или поне относително успешни. Нужни са допълнителни усилия на европейско и национално ниво, за да се получи информираността на гражданите за наличието на този номер. В някои от държавите членки хората вероятно не знаят за този номер, не им е казано, че могат да използват само този номер вместо старите начини. Що се отнася до безопасността и сигурността на гражданите, както и рентабилността, бихме могли да предложим някои възможности за подобряване на ефективността. Прилагането на информационните технологии изисква също подобряване на оперативната съвместимост. Необходимо е допълнително сътрудничество. Въпросът за езика е важен, но ние следва да имаме предвид рентабилността, защото в доста страни, където има висок туристопоток, това може да е проблем, защото става дума за много различни езици. Може би ще е необходимо да работят и доста хора в съответната служба, докато нуждата от някои езици да е ограничена за годината. Или пък може да има някои по-ограничени служби в гледна точка на броя на езиците, които се предлага, да речем 5-6, трябва да се прецени колко време се използва даден език. Техническите пречки също трябва да бъдат преодолени защитата на гражданите, осигуряването на бързи отговори при спешни нужди, това е изключително важно. Важно е хората да получават бърз отговор. В някои случаи би било полезно да получат е, и съвети. Ако става дума за е, пациент или за или за друга категория лица, те трябва да получат конкретна помощ, като се обърнат към номер 112. Също трябва да се намали времето между постъпване на обаждането и пристигането на съответната служба. Предполагам, че ще има някои въпроси, свързани с принципа на субсидиарност – Знаем, че 112 и цялата верига за спешна помощ трябва да бъде взета предвид. Ще дам пример от моята страна. Ние имаме една много добра технически издържана система, добро управление, но все още има разминаване между центъра, в който постъпват обажданията и предприемането на действия. Понякога става дума за недобра организация, в някои случаи за корупция и това всъщност вреди на цялата система 112. Всички пречки трябва да бъдат анализирани и да излезем с предложение как да преодолеем трудностите. Обмена на опит, няма да е достатъчен, защото имаме различна култура, различна дисциплинираност, не само от гледна точка на потребителите, но и на доставчиците. Това исках да кажа на този етап. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря за експертно представените въпроси. Както винаги, госпожа Руля има думата. Ще бъда много кратка. Аз не обърнах много внимание на този въпрос поне не чак толкова, колкото предишните оратори. за това за мен ще представлява интерес да видя какви ще бъдат предложенията за изменения и едва тогава ще обърнат повече внимание. Председателят. Аз също ще взема думата за кратко. Ще включа часовника, за да не превиша времето. Искам да се спра набързо някои въпроси. Искам да, да се спра първо за универсалната услуга, на универсалната услуга. Това е от особен интерес за мен, на базата на предишния ми опит. Искам да припомня, че започнах работа по директивата за универсалната услуга през 1999 година, когато бях в парламента, тогава мобилната телефония беше на ранен етап. Универсалната услуга се дефинираше от гледна точка на това какъв е достъпа на хората до фиксирани телефони от дома им и качеството на телефонната линия се разглеждаше като възможност за получаване на факс или за ограничена връзка по интернет. Сега ние говорим поне за 30 мегабайта. Така че целият модел се промени. Законодателството, за което говорим за универсалната услуга е от това време, което означава, че не е актуално и всички знаят, че това е така. Нещата стоят така на книга, но не се прилагат на практика. Втората част на законодателството, свързано с разпоредби, което да гарантира, че държави, които искат да наложат изцяло прилагане на задължението за универсална услуга, чрез използването на фиксиран телефон, независимо от мястото, където живеят. И това беше осигурено. Разходите за хората, които живееха в отдалечени, труднодостъпни райони, бяха субсидирани и всички участници на пазара трябваше да осигуряват универсална услуга, но имаше известни манипулации от определени държави. Те ни допускаха навлизането на доставчици от други страни, защото им се налагаха много високи такси. Мисля, че всичко това трябва да бъде примахнато, защото вече се намираме в друга епоха. Трябва да видим какво означава сега универсалната услуга. Като видим данните, сега повечето от нас имат повече от един мобилен телефон. Това не означава, че всички имат такъв достъп. но сега има различни схеми, които се предлагат за ползвателите на мобилна телефония, което означава, че този вид комуникация е разпространен на широко в обществото. Много млади хора навлизат на пазара. Вероятно знаете от вашите деца, от децата на вашите приятели, че те вече не ползват фиксирани телефони. Те използват мобилните си телефони като основни източници за комуникация. Е, има възрастни хора, които не използват мобилни телефони, които се по-зависими от фиксираните телефон, телефони. Поставя се въпроса в директивата за фиксираните телефонни кабинки, които вече не се използват. Те вече не са част от нашата градска среда. Така че трябва да разгледаме въпрос от гледна точка на потребителите, и че е необходимо да се разбре, раз, преразгледа този въпрос. Що се отнася до широколентовия достъп, правителствата приеха цели за осигуряване на широколентов достъп. Това се прави добро, доброволно. Това ясно е залегнало и в цифровата програма на Европейската комисия. Това, което е ясно от директивата за универсалните услуги, е, че ако искаме да се направи някакво, изку, някаква изкуствена дефиниция, идеята за функционалността няма да го допусне, защото има непрекъснато променещи се параметри в дигиталния свят. Мобилният ви телефон сега ви дава до доброкачествен интернет, също използвате Wi-Fi, също комбинирането на фиксирани линии wireless е важно. Затова считам, че дефинирането на универсалната услуга трябва да се преосмисли. Някои страни използват механизми на финансиране. Ние трябва да не допуснем те да увреждат конкуренцията и навлизането на пазара. Националните регулатори, националните а, органи, които се създадоха след като влезе в сила законодателство от 1999 година, а, трябва да поемат функциите си изцяло. Ние дадохме на регулиращите органи правомощията да осигуряват универсална услуга, да гарантират конкуренцията на пазара. Всичко това е заложено в законодателството от 1999 година. Ние следва да се фокусираме сега върху важните от наша гледна точка аспекти. Трябва да видим какви да бъдат взаимодействията между държавите членки и между регулаторните органи. Това вече се... На второ място по номера за спешни повиквания 112 беше изготвен много полезен документ. Това отношение много от експертите говориха по този въпрос. От това ще се спре на един въпрос, който поради доведе до доста спорове в периода 1999 и 2002 година, както и 2009 година, за това къде да бъде разположен центъра за повиквания. Да може повикванията да бъдат идентифицирани от кое място се подават а, и да се локализира лицето, което ги подава. Знае, че госпожа Парванова работи в тази област. Това е технология, която спестява човешкия живот и тя трябва да бъде внедрена. Вие се спряхте и на други аспекти, свързани с универсалната служба. Трябва да помним, че в много страни има добре установени номера за спешни повиквания, които хората са за. Помнили, и ползват. Нещо, което ми се струва много полезно е съгласно регламента за роуминга, когато отивате в друга страна, трябва да получите съобщение в текстови вид, че можете, който ви напомня, че ако желаете при нужда, трябва да а, наберете номер 112. Това беше моят принос. Ще дам после думата на господин Абамонти, господин Дион. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички за бележките, които направиха по проекто текста. Препратките към цифровата вият дневен ред или цифровата програма е интересно също като явление, защото се отнася до широко лентовия достъп, а освен това универсалната услуга трябва да бъде гарантирана за широколентовия достъп, защото в събранието това е най-важното. Не е приемливо дори в страни като Холандия да имаме толкова нисък процент на обхват, а, макар че не сме големи като територия и не сме сложни като географска, географски релеф можем да разискваме а, нещата от гледна точка на това какво предизвика или каква е причината за това, което сме постигнали и това, че не, не е постигнато кое знае колко много. Ами аз си признавам, че никога не съм получавала СМС с текст, който да ми напомня, че ако имам нужда, мога да звънна на 112. Не в Холандия е популярно, но най-вече за децата, които много обичат да звънат и така, а, а това, както всички ние знаем, предизвиква сривове в системата или поне големи затруднения в функционирането на 112. Ето защо полицията в Холандия се опитва да реагира изключително бързо с а, това, а, че да издири човека или хората, които са злоупотребили с 112. А също не мога да се съглася особено лесно с вашата идея за двойния номер, т.е. знам, че в Великобритания вие сте свикнали с един ваш до сега, до скоро съществувал номер за спешни обаждания, а, но а, ако има два, не, не знам доколко и в кои от държавите членки ще имат а, така добра а, съвместимост и ще могат да се ползват и двата номера, така че по-добре да е едно. Да, благодаря ви. А, господин Майер, имате ли нещо да допълните към дискусията? мисля, че тази идея е много добра и много важна по отношение на номера за спешни повиквания. Знаем, че в а, а, много сфери, както и в сферата на спешните повиквания, а, трябва да има идентификация от някакъв а, характер. Ето, например, 3 знаем, а, че е хубаво число. А 9 е добро число също, защото 9 май е дена на Европа. 100% е най-добре, обаче не за всички а в Кьон 47-11. След това имаме а, програмата 2020, стратегията за Европа и така нататък. Така че, може би, 112 е нещо, което не е лошо да се ползва или пък нещо друго да измислим, ама да решим едно нещо и край. Господин Рошфор, заповядайте. Откакто госпожа Стайлър ни почерпи с шоколад, забелязвам, че сме, по, че сме по-ентусиазирани. Може би трябва да извлечем пуки от това. Сега, не бива ли да си поставим а, конкретни цели за резултатите? Не бива ли да изискваме а, определен индекс, за да видим а, как се променя броя на хората, които са запознати с този номер? Също така да обобщим най-добрия опит. Във Франция, например, ако наберете 112, се оказва, че има отделни номера за полицията или а, бърза помощ. Така че трябва да затворите и да се обадите а, на номера, който ви трябва. Това е лоша практика и затова нека да направим един индекс, за да видим как се развиват нещата, защото се притеснявам, че година след година ще си говорим без нещата да се променят. Колкото и да са хубави шоколадите. Абе И така, мисля, че вече времето ни се изчерпа по отношение на универсалната услуга и номер за спешно и повиквания 112 но заповядайте. Просто исках да кажа, че слушах дебата и идеите по отношение на номер за спешни повиквания 112 и това е наистина много важно. Не говорихме за езиците. Лесно може да се реши този проблем, ако ме питате мен. Пътувам в държава членка на Европейския съюз – обаче претърпявам злополука. Това означава, че ще трябва добре да плата, за да получа превод. Обаче, ако а, мога аз като испанец да използвам 34, което е номера а, за Испания, и да добавя 112 или преди това да сложа 112 и тогава може би ще се получи, е, ще бъде препратен а, моето по, а, повикване, позваняване на испански кол-център и там ще може на испански да ми се отговори. Да. Заповядайте. Казахте, че нямаме време и аз така се оплаших, че не искам да взема думата сега, господин председател. Имаме някого от комисията, нали? Това е много важен въпрос за езиците. Но това, което не споменахме, че 112 а, реализира невероятен напредък е, да, има държави членки, които не са го приложили твърде добре. О, обаче има пък други, в които може да се локализира къде, откъде се звъни, а, защото ако не сте добре, ако сте претърпял тежка, тежък инцидент, може да не успеете да кажете къде сте. А, но може би да, да, из, да развием още малко и фиксираните телефон, е, телефонни мрежи. както каза Мал, е, Малкъм, ние можем да направим нещо и за това да се уеднаквят тарифите, както за мобилните телефони, така и за фиксираните телефони по отношение на а, а, достъпа до интернет. Имаме достъп в момента в GSM-ите си до интернет, обаче това е толкова скъп, че не можем да го използваме. И така да ви кажа сега само, предполагам, че комисията ще потвърди, че ще има друг работен документ, а на наше разположение то от 16 март миналата година. Ние ще го раздадем и предполагам, че доста от въпросите ви ще намерят своя отговор, включително и по езиците Монти. и други колеги, които са специалисти по въпросите на 112, някакви кротки коментари, ако имате ще ви бъда благодарен. Ще бъда много кратък. Много се радвам, че съм още един път в тази комисия в новото си качество. Ще кажа няколко думи за универсалната услуга. Комисията, когато се обсъждаше телекомуникационния пакет през 2009 година, пое ангажимент за широка обществена консултация и във връзка с широколентовия интернет. Консултациите бяха проведени миналата година от март до април. Бяха изразени различни гледни точки. Нямаше консенсус за това какъв да бъде правилният подход. Становищата бяха от постепенно премахване на универсалната услуга, което е устаряло понятие до задължителен всеобщ широколентов интернет. От консултациите може да се извлече заключението, че държавите членки нямат желание да променят из основи е, сегашната система, при която всеобщата услуга е средство за преодоляване и предотвратяване на социалната изолация. Е, също така и какво означава достъпа до интернет – Ние се занимахме с оценка на въздействието. Оценяваме въздействието на всички политически варианти, които се очертаха след консултацията, това число задължителен широколентов достъп в Европейския съюз. Установихме, че това би било твърде скъпо особено за онези страни, в които обхвата е много ограничен. Е, така че разходите за сектора и домакинствата ще бъдат много високи. Съществуват и доста различия в обхвата и покритието. Една от основните причини за тези различия са свързани с търсенето, т.е. липса на интерес. В, в интернет смятаме, че задълженията за интернет не са подходящ, подходящо средство за решаване на този проблем в цифровата програма е, са очертани други много по-ефективни средства. И накрая гъвкавостта, която проистича от пакета от 2009 година, е определено положително явление, но тя може да доведе до противоречиви подходи към широколентовия интернет от страна на регулаторните органи. Това може да доведе до регулаторна несигурност и да подкопае стимулите за инвестиране в тези а, мрежи. С ваше разрешение ще приключа и ще дам думата на своя колега. Благодаря, господин председател. Всички поставени въпроси за номер 112 са неизвестни. Ние работим от години по решаването на тези проблеми. Беше свършена добра работа и 112 като цяло функционира добре и е на лице в целия Европейския съюз. Комисията отблизо следи прилагането, транспонирането на директивата в този контекст ние следваме всички изисквания, дали се спазват. Имаме заведени дела, свързани с нарушения. Въпроса за локализирането на обажданията е почти разрешен, функционира добре. но има все още предизвикателства. Както беше подчертано, основното от тези предизвикателства е познаваемостта на този номер. Хората не са запознати с него. Три е, четвърти от европейските граждани не знаят, е, че номер 112 може да се използва в е, целия Европейски съюз. Комисията настоява пред държавите членки да предприемат е, мерки, да информират хората за номер 112 и ние ще продължим да правим това. И деня посветен на номер 112, утре е отлична възможност е, да го популяризираме до май трябва да стане транспонирането. Има нови изисквания с, за номер 112, за да се гарантира, че той може да е на разположение на хората с увреждания, да има по-голяма точност в локализирането на източника на обаждането. Освен това, ще следим за доброто спазване на преди установените и нови изисквания. Но въпреки това има все още предизвикателства, които трябва да се решат. Председателят, госпожо Рапти, не разполагаме с много време. Бихте ли искали да кажете нещо допълнително? Съвсем телеграфно. Благодаря на всички колеги за идеите им, за предложенията, изразената подкрепа. Искам да кажа в заключение, че очаквам идеи и предложения в писмен вид по електронната поща. Всичко това ще помогне за, при съставянето на доклада и тъй като говорихме ролята на информацията, най-простия начин е в училищата. И е, много е лесно да намерим начин да е, популяризираме този номер сред е, децата. И така, основните ключови думи в този доклад са обхват и финансиране. Що се отнася до графикът? На 28 февруари ще изпратите доклада за превод. Ще имаме възможност да го разгледаме 21-22 март. Ще проведем изслушване на 11 април. И след това разглеждане на измененията и гласуване на 25 май. Имаме достатъчно време. Благодаря ви. Много сме притиснати от времето. Аз говорих с госпожа Корхола и може би ще, и двамата ще открием дискусията по двете точки. Няма да има време за дискусия. Всъщност ние обхванахме много от точките в дискусията сега, така че днес след обяд ще дадем приоритет на предложенията, които вече са представени. И затова ще, сега ще дам думата на господин Ханс Петър Майер, за да представи становището си а, за комисията а, по правни въпроси по европейското договорно право за потребителите и фирмите. Ще ви моля да бъдете кратък, да вземем време за дискусии. Ja, <clears throat> danke, Malcolm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Колеги, ще ви представя накратко своето становище, което ви е включено в материалите. Е, само две страници. Очевидно е, че можем да включим само най-основните въпроси и всичко останало трябва да бъде добавено под формата на изменения. Разговарях с всякакви групи по интереси в различни страни, чух различни гледни точки, разговарях с госпожа Уолис, докладчика за Комисията по правни въпроси, тяхното становище и доклада на комисията са на разположение от януари. Имаме становище от двете камери на германския парламент. Предполагам, че вие също сте получили информация от държавите членки. Предполагам, че и там има много различия. Предвид на тези различия, ние се опитваме да създадем един едно единно договорно право, това означава, че трябва да кодифицираме всички съществуващи норми. Идеята е в дългосрочен план да се разработи единен, един, единно договорно право. Не е лесно. Има, има директива за злоупотреба при продажбите има директива за дистанционни продажби, имаме потре... директива за защита на потребителите, дори и на юристите им е трудно да се ориентират в тази джунгла какво остава за потребителите. Нашата цел е да се опитаме да постигнем напредък към този единен подход към европейското договорно право за потребителите и фирмите. Задачата е много амбициозна в момента. Тя би трябвало да, е, да бъде свързана с реалистични е, задачи до 2018 година трябва да имаме общ набор от правила. Това, което ни трябва, не са неясни и мъгляви правни понятия. Тези едини общи правила след това би трябвало да се използват при решаването на трансгранични спорове. Виждам много скептицизъм и пречки от държавите членки. Те искат да включат а, това право в а, правния си режим е, ако това стане, не може да не бъде приветствано. Трябва да се погрежим тогава, когато стигнем до изпълнението, да се прилага целия кодекс. Е, да не се допуска да се прилагат само определени части, пък е, за други случаи да се прилага националното законодателство. Е, потребителя трябва в самото начало да може да избере дали да се прилага националния инструмент или европейски. Когато се даде избор на потребителя, той трябва, на него трябва да му се създадат условия за информиран избор. Аз искам да имаме договорно право, което да е ясно, прозрачно, лесно за използване и лесно разбираемо в никакъв случай не трябва да води до правна несигурност, нито пък да използва трудно разбираем език. Мисля, че това е не е лесна задача. Текстът трябва да бъде разработен по такъв начин, че да бъде разбираем за всички. Всички сме съгласни, че пълната хармонизация не е вариант, тъй като не сме достигнали този етап на зрялост. Така че този режим 28 е един вариант. Мисля, че има много други въпроси, които ще бъдат представени пред комисията и тя ще може да отговори. Например, въпроса, който се повдига непрекъснато е дали е правилно да допускаме, че много потребители не могат да нямат право на избор от гледна точка на това, което могат да купят или да продадат, тъй като има проблем а, с правните системи или пък а, проблемът идва от а, езиковите различия. Това са въпроси, които трябва да получат ясен отговор. А, очаквам да чуя вашите въпроси и коментари и изменения. Благодаря, господин Майер. Искам да припомня, че докладчиците в сянка са тук. Штайлер, Кроица, господин Шмидт също. Госпожа Рулер. Аз ще говоря вместо господин Фокс. Първо давам думата на госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Както господин Майер аз също съм разговаряла с много представители на заинтересованите страни. Има някои противопоставения на това предложение. Имаше представители на различни глобийски групи, на, на потребители, дори на лондонското сити. Имам няколко въпроса към комисията. Считам, че трябва да се направи пълна оценка на въздействието на това предложение. Бих искала да се направи по-ясен анализ на ползите и разходите. Потребителски организации се свързаха с мен, за да ми кажат, че голяма част от въпросите са свързани с цената. Те са най важния фактор, когато решават от кой вебсайт да купуват. И така, мисля, че трябва да получим повече факти, по-добър анализ. Тук в нашата комисия разглеждаме една зелена книга по договорното право. Преди да можем да финализираме нашата позиция като парламент и какво, какъв ще бъде резултат от това гласуване по директивата за правата на потребителите. Ако разгледаме директивата за услугите, говорим за електронната търговия, мисля, че ние не, може, не сме се възползвали изцяло от тези инструменти. Защо? Какво означава този факултативен инструмент? Какво означава факултативен? Това е въпроса пак на езика. Дали ще бъдат запазени сега съществуващите задължителни разпоредби? дали договорното право ще се прилага а, във връзка с националното законодателство и прочее. Това са все въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и аз очаквам да чуя мнението на Европейската комисия. Uh, Председателят, искам да, да благодаря. Благодаря за шоколадовите бомбони които разбирам, че идват от Белгийското председателство за вашата работа по време на това председателство и хубаво, че ги споделихте с нас. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Това е чувствителен въпрос. Ето защо толкова хора се свързват с нас, включително правителства, е, представители на организациите на потребителите, мисля, че господин Байер, Майер свърши отлична работа. Аз съм в контакт също с Даяна Уолис. И мисля, че като цяло мислим в една посока. Госпожа Штайлер каза, че всички са против нея, но аз съм либерал, така че съм свикнал с подобно отношение. Някой казва, че се прибързва, мисля, че това се обсъжда откакто съм тук. Някой твърди, че няма изобщо потребност от такъв инструмент, е, че няма никакъв проблем. Мисля, че това са погрешни представи и бих искал да чуя мнението на комисията. Доколкото разбирам, не се хармонизира всичко, не се казва направете това, а давате възможност за преценка Както каза господин Майер, това е 28-я режим. Може да кажем 27 плюс 1 режима. Всъщност това е една идея, която бихме могли да обсъдим по-задълбочено. Затова не смятам, че на този етап трябва да се съобразяваме с всичко, което искат правителствата и потребителските организации да се откажем, защото нищо няма да се случи. Знаем, че ще е необходимо време. Съгласен съм с колегата Штайлер, че се поставя въпроса защо го се прави това сега, след като противоречи на вече съществуващи директиви. Може би имате право, бихме могли да разгледаме този въпрос в проекто доклад и да подчертаем този аспект пред останалите комисии. В заключение, мисля, че господин Майер каза, че трябва да имаме едно ясно законодателство, да бъде лесно за ползване, опростено, да може лесно да се използва и че потребителите трябва да бъдат информирани. Всичко това е съществено Важно, добре е, че търсим европейска визия за защита на потребителите. Да, нашата комисия, господин Шваб също свърши отлична работа като първа стъпка, но знаем колко трудно е всичко това. Ние трябва да сме начало на промените. И ако ние не го направим, никой няма да го направи вместо нас. Затова искам да подкрепя доклада и да добавя някои изменения, но като цяло мисля, господин Майер, че сте свършили отлична работа. Председателят, да, вие сте съвсем в, в центъра на щата. Госпожа Руле. Аз съм малко по-скептично настроена Съгласна съм с госпожа Стайлер. Изненадващо е, че в Германия всички в Бундестага, всички партии поставиха един и същи въпрос, изразиха едни и същи безпокойства, както организациите на потребителите, така и тези на бизнеса, изразиха огромен, огромен скептицизъм. Може би това е свързано с проблемите с, на доклада на господин Шваб. За това като условие аз предлагам да изчакаме, докато приключим работата по директивата за правата на потребителите, преди да отидем по-нататък, защото мисля, че няма да е в наша полза да прибързваме, преди да видим какво ще се получи Иначе отново ще се стигне до фрагментация. Ще имаме едни ценности, заложени в директивата за правата на потребителите, а в друга ще имаме 28 различни режима. Затова нека да изчакаме приключването на процедурата. И съм съгласна с госпожа Стайлер, че се нуждаем от повече информация от комисията, от пълно проучване на въздействието, какво ще означава прилагането на 28-ят режим в държавите членки. Както при електронната търговия, имаме недостъг на доставчици на услуги в някои от страните, а в други има прекалено много такива. Затова дали не трябва да има една факултативна система на европейско ниво и дали тя няма да създаде повече конкурентоспособност, повече конкуренция и по-добра гаранция за правата на потребителите. Ако искаме да разглеждаме една област и да направим предложение, да предприемем мерки, това ще бъде стъпка към създаването на доверие, каквото липсва към момента, ако слушам хората, които дойдоха да се срещнат с мен. Затова мисля, че ще е по-добре, ако опитаме отново и а, отново да прибързваме с а, нещата. един от случаите, в които Шотландия и Англия са на едно и също мнение и са съгласни един с друг, ние с госпожа Стайл, може би наистина можем да бъдем а, така напред в а, практичните резултати. Този проект наистина се опитва да разреши няколко въпроса. Аз а, бих се осмелила да отида да кажа на една конференция на прависти, че а, то, а, такова едно нещо би могло да разреши някои проблеми, но не всички. В същото време бих казал на Европейската комисия, че не трябва това да се и, а, третира като нещо универсално а, лечебно средство. Разбира се, това е един а, една опция, един вариант, е, който може да се ползва, но набор от инструменти всъщност е нещото, което не трябва да забравяме, че всъщност е това. Защото има много а, сектори в економиката на много държави по целия свят, които използват определени договори, които са нещо съвсем нормално от тези формуляри, едва ли не тези до голяма степен уеднаквени договори не са нищо ново. Ето защо аз и мисля, че е добре да а, говорим и да се концентрираме върху а, именно този набор от инструменти. Малко ми се струва, че някакви а, доста нереалистични, не стъпили на земята предложения, идеи се споделят. А, даже и за а, граждански кодекс има предложения, Европейски граждански кодекс и още някои други такива трябва да имаме някакси по-премерен подход към а, това, което е много важно, за да има някаква полза от това, което правим. Потребителите, а, господин Майер каза, че а, могат да си изберат някой а, инструмент или пък, а, могат да си, а, или пък могат да си изберат а, правен инструмент от друга държава. Ми това не е много реалистично или дори бих казала е далеч от а, реалиите. Ако, например, Европейският договор предложи на потребителя една защита, която ще е на по-низко ниво или по-слаба, отколкото защитата, която му се предлага от неговото собствено национално право, тогава какво правим? Трябва да се замислим дали този европейски а, търговски договор а, би могъл а, да бъде полезен или не. Еми нали с директивата това се опитваме да постигнем. Всичко това ми се струва, че ще създава доста проблеми. И аз бих приключил, казвайки в подкрепа на някои колеги, които споменаха, че а, не виждам а, никаква резонна причина и здрава идея а зад всичко това. А, трябва един много добре, детайлно а, извършен и подготвен анализ да се направи, за да сме сигурни, че а, има ползи в това, което се опитваме да направим. До тук не са много тези доказателства за ползата. Ами, с това бих искал всъщност да приключа като изказващ се и сега в ролята си на председател, а, който то иска да покане следващият а, Желаеш за изказване? Ви искате ли от името на групата да се изкажете? Да, да. Е отговора. Докладчикът в сянка не е тук. Ganz kurz Zunächst möchte ich mich beim... Бих искал а, да благодаря на Ханс Питер Майер за много балансирания подход към този високо специализиран правен текст или проектотекст. Е, това е много добра база за по-нататъчни разсъждения и дебати. Но, освен това, има поредица от проблеми, които се създават от е, така, подхода в началото. Ами, добре работихме, но има два, две неща – както Малкъм каза, не може навсякъде всичко да бъде абсолютно балансирано, но а, трябва в същото време и да имате мнение дали сте за пълната хармонизация или пък за а, частичната. А, е, можем да погледнем доклада Монти. Виждаме, че се споменава, но някакси а, това е а, така разкъсано и несъбрано. Верно е и, че езиковия проблем е доста сериозен проблем. Но, въпреки това, има и правни бариери, които са доста сериозни. Мисля, че в този момент на дебата и на дискусията ние трябва да ам, посочим, че е добре да се навлезе на дълбоко. А, гаранциите за, т.е. хармонизираните гаранции и поредица от други неща. Е, ако частичната хармонизация не ни хареса, ще можем да започнем а, от, а, с пълната хармонизация, но това означава да започнем съвсем от началото. Аз съм съгласен, стига да ме убедите с достатъчно здрави причини. Не виждам повече хора, които биха искали да се изкажат, така че госпожа, господин Дауна. Благодаря, господин председател. Първо искам да се възползвам възможността да благодаря на господин Майер. Качеството на неговия доклад е много високо. В трите комисии, които се занимават с този доклад, ком. всъщност се движат в повече или по-малко една посока, но дискусиите също показват а, поредица от общи характеристики на подхода. Това ме кара да бъда, макар и предпазлив оптимист. има неща, има а, кръстосващи се точки – ето това е нещото, което ме кара да бъда оптимист. А, може би първо да спомена за а, нещо, което вие казахте, да се направи оценка на въздействието. Да, разбира се, ние вече подготвихме а, това, ние, предо, ние предоставихме данните а, на външния подизпълнител, който ще извърши това така че искам да ви уверя, че не знаем колко сериозно е това и това искаме да бъде много задълбочена оценката на въздействието. Вече имах възможност по време на предишния дебат тук да спомена някои данни. Не искам да ги повтарям, но като реакция на това, което госпожа Стайла каза, ам, каза беше казано, всички са против. Не, има поредица от изказвания, които е, са за, например, а Федерацията на малките предприятия в Великобритания ни изпратиха много положителни свои послания – и просто ги споменавам като един от многото. А, например, британския консорциум на търговците на Дребно, това също е нещо, което ни беше изпратено от тях и беше много положително. и беше споменато, че ако се увеличи а, техният експорт в само една още нова държава членка, а те обясниха, че ще а, им коства 15% увеличаване на разходите само за една година. Това е много сериозно и това ни е предоставено от сериозна професионална а, организация, която вече споменах. Още нещо обаче искам да спомена в изследването, проучването на малките и средни предприятия, а, про, а, а, броя на предприятията не е достатъчен, за да бъде представител на извадката. Ето защо искам а, да кажа, че може да се разчита на това, което е набрано като информация и анализирано от това изследване. Обаче а, не е достатъчно представителна извадката. 13 са точките, които те изброяват като а, бариери, като проблеми. Първото е за договорите. намирането на подходящите разпоредби в съответният закон в държавата, в която се извършва дейността, се счита от тях за нещо, което отнема огромен процент и като време, и като усилия, и като средства. Обаче трудностите при договаряне на, а, из, при избора на правото, което ще управлява съответния договор, също отнема много голям процент. Те посочват 55% в случая. И така, господа Стайла, каква е опцията или какъв е вариант? Та, накратко. А, инструмент, а, който може да бъде избран. Ами това означава, че два, двете предприятия а, могат да се договорят а, дали и по кое а, право ще а, сключат този договор и няма да се налага да се съобразяват с 27-те специфични законови разпоредби в 27-те държави членки. Същото се отнася и до другата договаряща страна, и до едната и до другата договарящи страни. А, може да се ползва, ако обаче това е лесно за ползване и а не означава много разходи, както каза и господин Майер. Ако обаче предприятието или предприятията изберат точно този инструмент, който ние искаме да им предложим като една опция, ще, ще имат по-голям избор. Ще имат варианта да помислят дали първоначалните разходи ще са им по-високи или пък ще са им по-високи след това разходите в случай на а, съдебни а, процеси или нещо друго. А, госпожа Руле, да, права сте, че има някои неща, които трябва да бъдат съобразени в съответствие с директивата за защита на потребителите. Какво трябва да направим точно? Ние трябва да изграждаме, да надграждаме а, нагоре над съществуващите вече законодателни разпоредби. При минимална хармониза... хармонизация а, това означава, че в съществуващото законодателство ще можем да е, използваме като отправна точка така че е абсолютно правилно и е абсолютно фундаментален подход а, за всички нас. Направихте предложение за а, договори модели или типови, както се наричат още договори. Причината да не споменем това, господин председател, е, че това е нещо, което вече сме разисквали в плана за действие 2004 година. Комисията вече предложи, постави на преден план това още през 2004 година. Какво се случи обаче след това? Еми, а, свикахме една конференция а, за предприятия, м, производства, които а, да дойдат и да дискутират с нас. Нашата идея най-вече се отнасяше до улесняване или намиране на добри инструменти а за сключване на договори предприятия, пред, между предприятия. Какво се случи обаче? нямаше никакъв интерес от страна на бизнеса. Имаше а, бизнес, а, бизнес асоциации, които са, вече се възползваха от такива а, договори, а, типови договори и казаха, че биха а, ги предоставили срещу съответното заплащане, а пък онези, ко, а, които до сега не бяха ползвали, не желаеха а, да се интересуват и казаха, че нямат никакъв интерес и за това в крайна сметка ние се отказахме. Така, Казахте, господин председател, че е добре да се знае кои са добрите страни, какво, а, каква е ползата за потребителя. Първо, економически по-голямо разнообразие в предлагането и съответно по-низки цени. Както споменах миналия път, ние можем да демонстрираме реално, че в някои държави членки, нямам време да навляза в подробности, но в някои държави членки предлагането е ограничено, защото липсва трансгранично предлагане и съответно потребителите плащат по-високи цени. И така това, което ще произлезе от цялото това упражнение, цялото това а, а, усилие, ще бъде да се предостави по-високо ниво на качеството на правна защита. Така че има економически и правни а, плюсове за всички нас. Благодаря ви, благодаря за а, доста интересни и подробен отговор, който дадохте. Не искам сега да започваме диалог. Само един въпрос. Можем ли да получим резюме на консултацията? Мисля, че господин Майер ще ни представи резултатите от последното проучване. Господин Майер, можете ли съвсем накратко да резюмирате графика? Auch nur ganz kurz, wir beginnen ja erst die Diskussion. Искам да помоля всички колеги за пределна откровенност. Както казах, в единния пазар, в нашата комисия по вътрешния пазар, целта ни е пазарът да бъде свободен за потребителите, ако има някаква пречка, ние да премахнем тези пречки и ако има възможност за альтернативен европейски договор, на който потребителите да има доверие, това е от особено значение. Европейския потребител, ако има доверие, ще избере европейският, европейското договор. Мисля, че това създава много възможности за вътрешния пазар. Благодаря. Дебатът беше много живен. Ще видим как вървят измененията. Крайният срок за нас на измененията 1 е март, 22 март обсъждането им, 27 март гласуване. 11 и 12 април в гласуване в правната комисия. Благодаря. Благодаря на представителите на комисията. Боя се, колеги, че тъй като започнахме късно, пък и проявихте ентусиазъм към въпросите, които обсъждаме, ще направя следните предложения към следващите докладчици, в това число и моя милост. Трябва да отдадем предпочитание на докладите на господин Филидис, госпожа Шао Демозе и госпожа Сахналова, която бърза Другите, госпожа Ройтова, моя доклад и на госпожа Корхола са встъпителни доклади, така че предлагам да не водим дебат с докладчите в сянка. Ще имате друга възможност за, за а, дискусия. Но нямаме време за всичко това. Комисията е тук и затова предлагам да им дам много кратка възможност да ни ориентират за своите предложения и ако може всичко това да стане в рамките на половин час. Това означава, че всеки докладчик ще има не повече от две минути. И така, госпожо Ройтова, съжалявам, че ви притискам, но бихте ли ни представили съвсем накратко становището по доклад на економическата комисия за схемата за гарантиране на депозитите. И така, бихте ли ни казали на какви области смятате да обърнете внимание в своето становище? Благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Срещнахме се преди две седмици. Искам да благодаря на комисията за предоставените статистически данни, за да видим финансовото въздействие. Съжалявам, че не мога да ви предоставя всички нови елементи на тази преработена версия, но ще спра някои спорни въпроса. Първо, изискване за информация. Има формуляр, който ще се предоставя на потребителите, но за банките това е проблем. Аз лично го подкрепям, но в нашата комисия можем да подготвим текста, така че а, всичко да е ясно за потребителите. Второ, а, участието в системата зависи от нивото на риск в банката. Комисията през предлага 200%, аз искам да намаля ниското ниво на 50%, тъй като потребителите в е, строителните спестовни банки не трябва да плащат за клиенти, чието депозити са в високо рискови банки. Друг проблем е свързан с е, хармонизацията на финансовите системи. Комисията предлага всички банки да плащат 0,5% екс-анте и 0,5% екс-пост. В момента Великобритания, Австрия, Люксембург, Словения и други страни работят само с експост вноски. Това е малко спорно. И може би е, съветът е, по всичко изглежда ще приеме това. По-нататък. Е, възниква въпроса дали 75% и 200% са приемливи. Може би предварителната вноска може да се премахне. Според мен обаче добрите финансови институции ще плащат за по-високо рисковите институции. Така че и тук аз искам да изразя подкрепа за предложението на комисията. По-нататък тавана. 150 милиарда евро, който да бъде набран до 2020 година. Може би не бива да повишаваме тавана. Трябва обаче да обърнем внимание на плащанията за финансовите институции. Няколко думи за оценката на въздействието, т.е. вноски и вноските в фонда. Комисията предлага да гарантираме а, този фонд а, в а, рамките на 100 000 евро. Това означава, че трябва да изградим резерв до 2020 година. То е 120 плюс 50 милиарда евро. Има обаче още един вариант. Ние ще гарантираме само гарантираните депозити и общата сума може да бъде по-ниска 93 плюс 30 милиарда. Разбира се, това ще има въздействие върху финансовия сектор. Те трябва да вземем предвид други финансови инструменти, които се използват. Така че можем да приемем, че не е, е изключено финансовата криза от 2008 и 2009 година да се повтори. за това да обърнем внимание на въпросите на депозитите, които отговарят на изискванията. Според данните, представени от, ком... от Европейската комисия, в тези средства са били събрани 230 милиарда. Много съжалявам, госпожо Ройтова, нямаме време. Смятам, че с много от тези подробности можем да се занимаем по-късно. За съжаление, нямаме данни, няма друга дата за дебат. Искам да чуя какво мислят колегите по този много сериозен въпрос. Имам още един въпрос. Поставя се под съмнение формулата една банка, няма да споменавам. Смяташ, че е най-добрата, най-безопасната банка. Когато приложим тази формула, тя може да, може да бъде класирана сред останалите. Друг проблем е система за взаимните а, заеми като форма на гарантиране. По-нататък – изплащане на вземанията. Това е свързано с защита на потребителите. Целта е срока да се съкрати от 20 на 7 дни. Много експерти и потребителски организации смятат, че това не е реалистично, но Дания и Великобритания могат да изплатят тези искания в рамките на 3 дни. Искам да ви напомня, че акцентът на нашата комисия е защитата на потребителите. Вие се разгледахте много економическо и финансови въпроси, но предстоят ни още няколко доклада. Бихте ли ни казали какви заключения и препоръки искате да отправите? След това ще помоля господин Бенка да коментира съвсем накратко. Eh, tak já se nezabývám těmi body, o kterých vím, že se jimi bude zabývat Ekon. Ale přesto tady je ještě další řada. Аз не се занимавам с въпроси, които ще бъдат разгледани от комисията по економическите въпроси. Въпроси са много, както казах, няма да навлизам в подробности. Мога да говоря за банките, това, което те искат. Дефинициите са много важни. Това е проблем, който се опитах да обсъдя с докладчиците в Сянка. Мисля, че нашите колеги могат да участват в заседанието. Преди две седмици, когато разговарях с докладчиците в Сянка, стана ясно, че ще представим редица изменения. За съжаление, нямаме време да обсъдим тези въпроси. Не мога повече да коментирам. Лично предлагам да гласуваме за преработения вариант. Аз разбира се следя дискусиите в економическата комисия в съвета. Някои въпроси, свързани с защита на потребителите, ще бъдат разгледани отделно. Е, ще зависи от унгарското председателство. Но мисля, че ние трябва да определим определени граници, кое според нас е разумно, кое е необходимо защита на потребителите. Разходите не бива да са високи. В момента предложението а, е, говори за много високи разходи и аз бих предложила не, някои мерки, с които да се намалят разходите. Друг въпрос е, засяга не само економическата комисия, но и други. Банките ще могат да инвестират своите средства само в една институция. Това означава, че средствата ще бъдат насочени от големите към малките страни. Това е интересно за всички. Знам, че много, че сте а, проучили нещата много подробно. Съжалявам, че нямаме повече време. Господин Бинкас. Няколко съвсем а, кратки коментара, ако може. Тук ли е господин Бенка? Благодаря, господин председател. Бих ви предложил да се спра на аспектите, свързани с защита на потребителите, но нека да поясня, че с колегите ми винаги сме на разположение, ако имате въпроси по други аспекти. Основната цел на директивата е упростяване и хармонизация в интерес както на потребителите, така и на финансовата стабилност. И двата аспекта вървят ръка за ръка. Ние защитаваме потребителите, като защаваме част от техните депозити в рамките на лимита, тъй като това е необходимо за да се запази финансовата стабилност. Всички знаят, че ако нямаше защита на депозитите, щеше да започне масово изтегляне на влоговете с всички проистичащи от това последици. Така опростяване, хармонизация, защита на потребителите. Кое е важно за потребителите? Ние взехме решения в области, в които имаше противоречиви интереси между потребителите, банките. В тези случаи комисията избра альтернативата, ориентирана към потребителите. Нека да кажа по-подробно за какво става дума. Първо, по отношение на срока за плащане, предлагаме е, той да съкрати от 20 работни дни. 20 работни дни също означава един месец. От един месец до една седмица. Защо? Лесно е. Всички могат да погледнат в портфела си и може би няма да, им, няма да могат да изкарат един месец с това, което имат в портфела си. Кредитната карта вече няма да може да се използва, ако банката е фалирала. Смятаме, че 7-дневният срок е реалистичен. Защо? Благодарен съм, че госпожа Ройтва спомена това. Някои страни могат да го направят, Дания и Обединеното кралство могат. Мисля, че ние трябва да се стремим към най-добрата налична практика в интерес на потребителите и това е 7 дни. Има и още аспекти, имащи отношение към потребителите и това е единният а, а, център за контакт. Както знаете, схемата за гарантиране на депозитите и отговорността и се определя от седалището на банката. В зависимост от това, за коя държава членка става дума, банките обаче имат клонове в други държави членки. В този случай, при сегашния режим, страната в приемник изплаща а, депозитите, дори ако има клонове в други страни. Очевидно е по-лесно за вложителите, ако си получат парите от схемата, която е най-близко до тях. Независимо от това, коя схема в крайна сметка а, трябва да понесе разходите за. Още един въпрос. И това е валутата. Ако сметката на вложителя е в дадена валута, но схемата, която носи отговорност за изплащането е в друга валута, например, клон в, от страна в еврозоната, в страна не членуваща от еврозоната, вложителя ще получи евро а той може да предпочете други, друга валута. Обратното е също възможно. В този случай нашето предложение е да се изплащането да бъде в валутата на сметката, а не валутата на схемата за гарантиране. Аз мисля, че това са трите основни въпроса, които са най-близко до защита на потребителите. Въпреки, че, и това е последното, което ще кажа, всички останали оперативни въпроси а, осигуряват по-добра защита на потребителите. Тъй като трябва да направим така, че онова, което обещаваме като защита на потребителите, трябва да може и да се финансира. Благодаря. Благодаря и аз, каза председателят, както каза госпожа Ройто. Възстановището е много важно. Престои ни много работа. Бихте ли ни казали а, графикът? А, при мен е записано приемане в комисията 12-14 април, а вие ще представите становище на 22 март и ще има много кратък срок за внасяне на изменения. вие съвсем наскоро ще трябва да представите становището за а, превод. Имате ли а, заключителни думи? Съвсем накратко. 1 марта е крайния срок за превода, но тъй като имаме туркуазена седмица, нямаме определена дата за дебата. За това искам да помоля всички, които са ангажирани, които искат да участват в дебата, да си разменим имейли, защото не можем да фиксираме дата. Щеше ме се да имаме повече време за разисквания, но не е възможно. Становището трябва да се представи на 21-22 март. Ще се опитаме да наваксаме тогава част от времето, което ни ни стигна сега. Съжалявам, пред представителите на комисията, които са тук, че госпожа Кохола и аз няма да представим сега и няма да имаме обмен на мнения по нашите доклади. На 28 февруари ще имаме възможност да разискваме тези два доклада. Затова действително искам да изразявам нашите извинения пред тези, които си загубиха времето в чакане сега нека да преминем набързо през останалите три становища, като започнем с това на господин Триантафилидис за Съюз за иновации. Yes. Благодаря. Искам да благодаря най-напред на докладчиците в Сянка, които направиха много важен принос към моето становище в Страсбург. Искам да благодаря на секретарията за оказаната подкрепа. Както казах на миналата ни среща, иновациите и начина по който ги използваме за подобряване на стандарта на живот на хората и за излизане от кризата са теми, които трябва да обсъдим по-подробно. Ние трябва да разглеждаме тези теми по такъв начин, че действително иновациите да се използват за подобряване живота на хората. Разбира се, можем да се спрем само на някои аспекти на тази тема. В моето становище аз казвам, че конкурентоспособността на Европа, създаването на нови работни места, за да бъдат компенсирани тези, които са закрити, ще зависи от предлагането на стоки услуги, които са по-новаторски. Затова иновациите са инструмент, който може да се използва за създаването на нови работни места има някои недостатъци. При създаването на новите пазари не се инвестира достатъчно, може да има и проблеми изобщо с финансирането или пък да няма достатъчна координация на усилията. Затова следва да се фокусираме върху частния и върху обществения сектор с оглед подобряването на ситуацията. Малките и средни предприятия трябва да бъдат насърчени да работят в тази посока. Използването на иновативни решения, прилагането на иновативни решения трябва да бъде поощрявано. Следва да се намалят проблемите пред малките и средни предприятия, свързани с достъпа до финансиране. Всички тези въпроси са свързани в голяма степен с научните изследвания както и с намаляването на бюрокрацията. Трябва да имаме иноваторски проекти, свързани с опазването на околната среда. Освен това, целта трябва да бъде иновациите да помогнат за намаляване на разходите на фирмите, за да могат да предлагат по-ефтини стоки на потребителите, особено хранителни стоки. Текстът на Моето становище беше подобрен в голяма степен благодарение на приноса на докладчиците в Сянка в Страсбург и съм им изключително признателен за това. Аз се опитах да включа предложенията на госпожа Рули и на господин Хебер за доконкурентните научни изследвания, цените на Хранителните продукти не бяха доста добре формулирани. Също говорим и за органите, отговарящи за конкуренцията и тяхната подкрепа за лансиране на новаторски продукти. Също разглеждаме въпроса за мобилността на младите научни работници. Председателят, благодаря, че вече сте приели голяма част от предложенията ни, благодарение на участието на докладчите в Сянка. Господин Шваб, доколкото е разбирам, иска да се изкаже, господин Кройцман каза, че ще направи предложение за измест, е, из, е, изменения, госпожа Рулето, както и аз. Господин Шваб, дали да заменя всички докладчици в сянка и само госпожа Сартори, която ми даде някои бележки. Социалните иновации са важни като компонент от цялостното понятие иновации. Ние искаме да се засили съюза на иновации. Това е на първо място. Има повече неща, но ще предам писмените бележки на господин Филидеста в параграф 3 според госпожа Сантори този въпрос е малко а, щекотлив. Тук става дума за създаване на работни места на младите хора. Също има повече подробности. На трето място тя има някои съмнения за последният параграф 8, където се призовава за европейска стратегия за справяне с високите цени в селското стопанство чрез подкрепа за иновативни продукти с специален акцент върху заплатите. Всички тези предложения трябва да бъдат обсъдени тук. Госпожа Сантори е готова да ги обсъди с господин Триантафилидис на по-късен етап. Госпожа Руле. Айди. Повечето се тръгнаха, така че сега е твой ред. Микрофона не е включена, госпожа Руля. Искам само да кажа, че също проявявам а, интерес към доклада на госпожа Ройтова. Не винаги е много ясно кое е най-полезно за потребителите, но по този доклад съм признателен на докладчика, че отчете доста от нещата, които предложихме. Трябва да призная, че немският писмен превод е доста необичаен. Аз трябваше да направя някои езикови корекции, защото ако не знаете за какво става дума, ако четете текста, няма да разберете. Председателят, благодаря, че включихте въпроса за обществените поръчки преди възлагането на договорите. Ние искаме да има една по-гъвкава система за предвижване на научните работници от един университет в друг и това е свързано с признаването на квалификацията. Има акцент върху източници на финансиране за фирми, които искат да разработят нови продукти и услуги на базата на иновации, които се предлагат от университетите и научните институти. Трябва да се търсят различни източници на финансиране и това трябва да се подчертае в проекто становището. Аз ще направя изменения в този смисъл. Благодаря ви, че водите работата по тази тема. Госпожа Делатори има думата. Вие сте от Генерална дирекция научни изследвания, стар приятел на нашата комисия. Моля да се представите. Всъщност аз не съм госпожа Делатори, както се вижда отдалече, а господин. Искам да приветствам това становище. Мисля, че е много добре, че вашата комисия проявява силен интерес по въпроса за иновациите. Това е въпрос на вътрешния пазар, който е водещ в това отношение. Искам да припомня, че миналата седмица комисията излезе с индекса на иновациите и там подчертаваме, че не се доближаваме в голяма степен до постиженията на САЩ и на Китай. Така че има неотложност. Бяха приети също заключение на Европейския съвет в сферата на иновациите миналия петък. Това подчертава важността на иновациите за бъдещия растеж на нашите економика и за устойчивостта на социалните ни системи. Няколко бележки с ваше позволение, господин председателю, по темите от гледна точка на Европейската комисия. Точка 5, в която настоявате Европейската комисия да а, насърчи а, частния а, сектор да участва в. А, е, но може би това трябва да се направи по-скоро от а, държавите членки в седма точка, която сега е новата осма, за цените. Иновациите могат да допринесат за решаването на проблема, но може да има и някои други е, решения, така че бихме искали да има по-голяма яснота по въпроса. Иначе сме, в... сме за останалите предложения, които правите, както за финансирането и за използването на рисков капитал. Председателят. Знам, че работите много усилено, както и преди 2-3 години, а за единия пазар и интензифицирането му, така че е добре да поговорим още. Така да видим как стоим във времето 1 март, след това 22 март гласуване. Така ли е? Имате ли нужда от нещо повече? Да, благодаря ви много. Това беше едно стимулиращ, една стимулираща обмена на мнения. А сега госпожа Шалдемос е така доста нетърпеливо чака. Хайде да чуем сега какво най-ново имате да ни кажете. Благодаря, господин председател. Наистина дълъг ден, но имам четири кратки коментара по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета. Наистина е досадничко, но е изключително важно да се четат и преценяват такива доклади, защото на задължение на парламента а да не пропуска нищо по отношение на начина по който са разходвани средствата в бюджета. Нещата като е че ли много, върват в много правилната а, посока, в, с много правилна скорост и малко има какво да се каже. Има необходимост от малко повече откритост по отношение на някои сфери на нашите разходи. Например, как се разходват средствата за субсидии. Има някои трудности в установяване именно на а, наличието или пък а, липсата на определени средства. Е, а, говорихме вече и за това, че е добре да бъдат оценявани нещата. В понеделник в 3 часа е крайния срок, така че има време за още някои промени. Да, добре, сега госпожа Иванова, госпожа Рула. Някой друг има ли? Не, няма други докладчици в сянка. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря съвсем накратко на госпожа Шалдемозе. Общо казано, ние подкрепяме идеята и това, което става въпрос за реда за Солвит. А, разбира се, нещата са много важни, които бяха споменати по отношение на необходимостта от политика за защита на потребителите. Госпожа Роля, имате ли да кажете нещо? Не. Да, добре, свършихме си до тук работата, казахте ни и датите, благодаря ви. Надявам се, че на всички им хареса дебата. А наистина стана чудесно, защото така както бяхме изостанали, сега май ще свършим а, по-рано. Минаваме на последната точка. А, искам да поздравя госпожа Сеналова а, за това, че тя за пръв път ще а, ни представи а, пред нашата комисия а, своята идея, имате а, своето проекто становище. Госпожа не е тук, но да, аз имам една бележка. Госпожа Руле, може би ще каже а, нещо. За съжаление, повечето от другите колеги а, си тръгнаха, но ми е много приятно да чуя вашето мнение, да ви дам думата да го направите. Надявам се, че има и някой от комисията. А, те значи си тръгнаха по-рано от необходимото, казва господин председателя. Добре, ако дойде комисията, може да си свърши и тя своята част от работата. Господин председател, дами и господа, бих искала да ви благодаря, че ми дадохте думата. Надявам се, че няма да си изпусна самолета. Искам само да кажа, че ние сме само една от комисиите, от многото комисии, които а, подготвят мнение по а, въпросите, които са най-важни във връзка с а, професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията 2020. Много от важните аспекти не са включени в моя доклад, защото те са обхванати от други документи. Аз бих искала да концентрирам вашето внимание по отношение на професионалното образование за вътрешния пазар високо образованите и способни трудещи се са това, което е най-важно за нас и нашата способност. И е, е много важно, че е много важно да подчертаваме, че трябва да има пълна съпоставимост е, и взаимно допълване между образователните системи на държавите членки, за да може да се преодолеят бариерите по, свързани с мобилността и различията, които съществуват в образователните програми. Разбира се, взаимното прознаване на професионалните квалификации е още една бариера, която трябва да бъде преодоляна. В контекста на директивата за услугите трябва да подчертаем, че доброто професионално образование и обучение е много важно за малките и средни предприятия и за целия единен пазар в същото време, както работодателите, така и служителите и работниците трябва да бъдат подпомогнати в това да разбират и а, по възможно най-добрия начин както своите задължения, така и своите права. Разбира се, различни културни и други а, традиции а, съществуват в държавите членки и те понякога влизат в конфликт между доставчици и, потреб... и а, потребители, между производители и а, доставчици и така нататък. Имам предвид много добре, че ам, Парламента е с много натоварена програма и за това бих искала да помоля докладчиците в Сянка за среща другата седмица в Страсбург, за да можем да уточним нещата. Благодаря. Благодаря на госпожа Сеналова. Благодаря. И аз на свой ред искам да благодаря на докладчика за интересния доклад. Тя ни представи духа на този проект за доклад. Ние споделяме основните идеи и насоки, за да постигнем пълния потенциал на вътрешния пазар. Имаме нужда от по-конкурентно способна и по-новаторски настроена економика. И от само себе си се разбира, че ни трябва квалифицирана работна ръка ние можем да подкрепим основните становища основните идеи в становището, като поставяме акцент върху някои моменти, които ни се струват особено важни. Трябва да уточним някои неща. Взаимното признаване на квалификацията трябва да се реформира трябва да се усъвършенства съществуващите инструменти, така че да можем да използваме всичко това, с което разполагаме в резултат на процеса от Копенхаген, Европас, например – това са все инструменти, които да бъдат подложени на оценка и да е, бъдат оползотворени в по-голяма степен. Бих искала също така да изразя подкрепа за казаното от докладчика за конкурентно способността и а, значението на квалифицираната работна ръка за нея. Може би трябва непрекъснато да се укрепват връзките между образованието и потребностите на пазара на труда. Необходимо е повече взаимодействие между образованието и професионалното обучение в нашите страни. Тоест, уч учащите се, също така учебните заведения, но и пазара на труда. Няма, трябва непрекъснато да се адаптират образованието и професионалното обучение на реалните потребности на пазара на труда. Знаеме, че нещата там се променят много бързо. Също така бихме искали да се уточни идеята за стажа трябва да има повече структурираност на европейско ниво. Стажът не е заместител на заетостта. Е, може би трябва да се разработи една рамка за тези стажове и накрая опитвам се да бъда кратка мобилността на учащите се. Съществува програма в Европа, за която дава възможност за мобилност. Може би трябва да я доразвием, да я задълбочим, така че кредитите, които се дават в една област да бъдат гарантирани, стабилизирани и това са основните въпроси, по, върху които поставяме акцент. Имам един съвсем кратък въпрос. Може би това е и възможност за един разговор в шеста точка, когато говорите за услугите, какво очаквате от директивата за услугите. Благодаря. Благодаря. Мисля, че аз съм единствения докладчик в Сянка, който е в е, залата, така че няколко коментара от името на госпожа Макларкин. Като цяло това е много добра основа за едно действително е, богато становище е, за комисията по заетост. Имаме възможност да добавим някои въпроси според мен, това, което е особено интересно и може би трябва да обърнем повече внимание, това е елемента Европа 2020. Стратегията 2020, както се казва в доклада на комисията, държавите членки, образователните системи трябва да обърнат повече внимание на творчеството, предприемачеството, иноваторството. Това са много важни умения за Европа. Това всъщност е свързано и с дискусията с господин Трианта Филидис, така че от ние, госпожа Макларкин ще внесе няколко изменения. Има много интересни въпроси, свързани с образованието за предприемачество. Вие говорите за а, изучаване на чужди езици. Това, разбира се, е много важно, но въпросите, свързани с творчеството и новаторството, ще спечелят само от, ще спечелят от възможността за международно партньорство и може би ще бъде добре да се обърне внимание на тези аспекти. По-нататък следва да поставим акцент върху, портабил, върху преносимостта на квалификацията и възможностите за непрекъснато усъвършенстване. А, и, така че хората да могат да трупат кредити за обучение в, от различни страни. Според мен това е задължително в един бъдещ свят, в който квалифицираните работници ще трябва непрекъснато да усъвършенстват своите умения, особено в контекста на вътрешния пазар. И накрая въпросът за директивата с услугите е също интересен и за мен. Но информационната система на вътрешния пазар която е много ценна, когато възникват трудности с признаване на квалификациите. Всъщност това е първото място, към което се обръщаме. Знаем, че въпросите на, професионалните, на професионалното обучение са много важни както за СОЛВИ, така и за информационната система на вътрешния пазар. И това е моето изказване сега. госпожа Хайджис и госпожа Сятали. Не знам дали имате желание да кажете нещо, но мога да ви дам думата за няколко минути. Представители на Генерална дирекция образование и култура и пазар. Коя вас ще вземе думата? Благодаря за тази възможност. Съгласна съм с повечето предложения, които бяха направени в доклада. Особено въпроса за мобилността и за стажовете. Ние също подчертахме тези аспекти. В политическата ни декларация, комуникето от Брюш, целта на което е да се насърчи обучението и свободното движение на стажанти и хора, които се обучават в Европа. Това е в рамките на инициативата Младеща в движение. Ние приветстваме трансграничната мобилност и обучение. Имаме програмата Леонардо да Винчи, в рамките на която се гарантира мобилност, въпреки че все още е доста ниско в сравнение с мобилността във висшето образование. Освен това, бихме желали малките и средни предприятия да бъдат ангажирани в мобилността в Европа. Работи се по качеството в рамките на програмата. Освен това, не бих могла да коментирам това, което казахте по директивата за, за услугите и за професионалните квалификации. Затова ще дам думата на моята колега. Благодаря. Ние приветстваме интереса на комисията ИМКО по тези въпроси. Приветстваме изготвения доклад. Единственият въпрос, който бихме желали да поставим, се отнася до точка четвърта на препоръките, които призовават комисията да увеличи взаимодействието между съществуващите квалификационни системи, като директива от 2005 и признаването на професионалните квалификации, процесът от Болония. Ние бихме искали да се измени този текст, тъй като от правна гледна точка не е възможно да засилим взаимодействието между три различни неща. Директивата, която е, е право в рамките на вътрешния пазар, процеса от Болония, това е междуправителствен процес и образователните системи, които са в правомощията на държавите членки. От фактическа гледна точка, както ви е известно, ние възложихме проучване, което да разгледа взаимодействието между професионалните квалификации и директивата и а, реформата в образованието. Ние искаме да изчакаме резултатите от това проучване, за да можем да го използваме и да видим по какъв начин можем да изберем най-добрия подход, за да надградим над образователните реформи и да насърчим мобилността. Благодаря много. Може би докладчика или докладчиците в сянка биха искали а, да постигнат успеха, разбира се, в крайния резултат, но оставам на тях и най-вече на докладчика да го направи. Така, а, госпожа а докладчик бихте ли направили някакъв коментар? Да, заповядайте. Да, доста интересни коментари. Точка 6. Мисля, че ще можем да го разясним. И съм готова да си направим една среща в Страсбург по отношение на взаимното признаване, оценка и така нататък, просто за да си разменим най-добри практики. Що се отнася до точка 4, аз вече Имах контакт с комисията за евентуално такова изменение. Аз се съгласах. Съгласих, така че искам да благодаря на всички най-сърдечно за коментарите и с нетърпение очаквам а, срещата си с вас през септември. На 28 февруари гласуваме. Да, това е Свети Валентин. Или 14 трети, а, 3 часа на 14, да, добре. Просто забележително успяхме да свършим няколко минути по-рано. А, и за тези, които се бяха наредени, на опешка да чуят а, нашите мнения с госпожа Кохала, на 28 феврари ще го направим в Брюксел от 3 до 6. Ще имаме разисквания по акта за единният пазар. Господин Шаламоса също ще има думата. Очаквам да видя всички вас там отново. Желая ви една много приятна вечер. Благодаря, че останахте до края с нас. Обявявам заседанието за закрито.